Първата точка, с която ще се занимаем е положението в Централно Африканската република. Имаме резолюции. Започваме с авторите. Господин, госпожа Румева Илайта. Господин Румева Илайта има думата. Thank you so much, sir. Uh... Благодаря, господин председателю. Подобно на други колеги, ние сме притеснени от случващото се в Централноафриканската република, а то е на ръба на вътрешна имплозия с ужасни последици за а, гражданството, за, за хората. Има все по-голямо насилие между отделни вероисповедания и сигурността е поставена под въпрос, е, плячкосва се, изнасилват се жени, наймат се деца войници. Независимо от усилията да се спре тази война между вероисповеданията и да се върнат към нормалното състояние на мир, е, ситуацията е, като че ли излиза извън контрол. По тази причина ние с няколко други групи поискахме от централноафриканските власти да решат структурните проблеми в страната, които водят до често появяващи се кризи. Идеята е да има дългосрочен мир и демокрация. Приветстваме решението на съвета на сигурност на ООН за намеса на военни части, за да се опази гражданското население. Призоваваме всички страни да зачитат правата на човека, хуманитарното право и искаме агенциите за хуманитарна помощ да имат незабавен достъп до всички, както и да се предотврати е, е, извинете, насилието срещу населението. Искаме също така разследване на нарушенията, които са извършени в Централна Африканската република и приветстваме решението на съвета за сигурност за ембарго върху търговията с оръжие, както и изпращането на анкетна комисия на ОНЕ за разследване. Благодаря. Господин има думата за една минута. Panie е, przewodniczący, tylko w ostatnich dniach е, kilkaset... През последните няколко дни загинаха няколко стотин души в Банги. Сред тях е, са и двама френски войници, застреляни от неизвестни извършители, по всяка вероятност – бунтовниците са завзели и медиите. Журналистите са били принудени да избягат. Бунтовниците от Селека извършват престъпления срещу християните. Тяхното положение става все по-тежко. По-нататъчната ескалация може да доведе до по-нататъчно кръвопролитие. Призовавам за край на насилието. Извършителите трябва да бъдат е, изправени пред е, правосъдието. За да се избегне хуманитарната криза е необходимо международните организации да поемат ангажимент. Призовавам, разчитам ООН да осигури основните нужди на цивилните лица. Благодаря. А сега госпожа Текайзер има думата за една минута. Мерси, месье. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да отдам дължимото на двамата френски войници, които загинаха в Централно-Африканската република. Много съжалявам, че след повече от една година предупреждения трябваше да измине толкова време, е, е, Обединените нации да приемат е, резолюция за да бъде предприето нещо, за да бъде защитено населението. Ние знаехме и знаем, че има заплаха от е, геноцид. Ние знаехме и заедно с това трябваше да мине много време, за да стане нещо. Чух е, неприемливи неща за моята група. Да, а, е, говори се за говорят се неприемливи неща за френската намеса. Този път Франция се вслуша в онова, което много хора отказваха да чуят от много отдавна. Благодаря. А сега господин Прайда за една минута. За трети път тази година говорим за Централноафриканската република. и Имаме ескалация на насилието, насилие, което се основава на религиозно на непримиримост. Искам да подчертая, че Франция е там, не Европа. Франция е там е Европа за през последните няколко дни се задейства. Бяха деблокирани средства за военна мисия и се създаде хуманитарен въздушен мост. Моята колега Вероник Де Кайзер правилно каза, че комисарят Георгиева отдавна обръща внимание на въпроса, аз мисля, че сега трябва да се предприеме нещо, защото а, предстои по-тежка хуманитарна криза, отколкото сме си представили. Благодаря. Благодаря, госпожа Бержия. Най-малкото, което можем да кажем е, че ситуация едва ли ще се промени. За трети път говорим за тази страна от началото на годината. Но през последните години ситуацията с правата на човека се влушава. Диктатурата се поддържа от френско френските правителства, защото в Франск, защото много често се говори за френските интереси в Африка имаше редица френски е, намеси в африканския континент след края на колониализма. Та, може би тази интервенция доведе до влушаване на ситуацията. Франция казва, че иска да се пребори с е, бунтовниците Селека. Виждаме как се борят за президента Франсуа Бозизе започна спирала на насилието. Още един път религиозният въпрос се използва за други цели. Насилието даде претекста за френската намеса. Да, населението има право на насилие. Да, не можем да не отдадем дължимото на френските войници. Искахме резолюцията да напомни мандатът на ОНЕ. Бихме искали да се говори за бъдещето, за бъдещето Централно-Африканската република, която най-сетне трябва да има право на глас. Благодаря. Госпожо, щях да ви дам още 20 секунди. Ако бяхте говорили малко по-бавно, това би било хубаво. Приемате ли въпрос от господин Преда? Моля. Благодаря. Госпожо Вержа, разбирам, че не сте съгласна с интервацията, но каква альтернатива предлагате? Ако интервенцията според вас е лоша, какво, трябва, какво предлагате е, вие самата и какво бихте предприели вие самата в, е, при тези условия, при това положение? Господин Преда, вие обикновено ме слушате с внимание мисля, че никога не съм се произнесла против интервенцията. Съжалявам, че е, е необходимо да има подобни интервенции. Но е, казах, че, като, че с оглед е, на международното безразличие, Франция беше принудена да предприеме. Африканските сили са на място, но те не могат да решат проблемите. Всъщност международното безразличие, безразличието и безотговорността на международната общност е тази, която следва да бъде осъдена. И аз действително съжалявам за смъртта на двамата френски войници. Благодаря, госпожа Ялте Мелки. Nyt meneillään oleva констатираме, че в тази зала френският президент Франсуа Оланд преди два дни в по отношение на смъртта на двамата френски войници каза, че интервенцията е необходима, въпреки че е свързана с рискове. Всички ние много се притесняваме от хуманитарната ситуация в Централно Африканската република. Е, няма сигурност, е, хора, няма храна за хората е, децата не могат да ходят на училище, няма храна, Хубавото е, че Европейският съюз увеличи своята хуманитарна помощ. Заедно с това трябва да осигурим свободното предоставяне на тази помощ. Мисля, че Европейският, Африканският съюз трябва да поеме своята част от отговорността. Благодаря. Аз сега от името на политическите групи е, давам думата на господин Соник. Благодаря. В Централна Африканската република напрежението нараства. Нарушават се човешките права, има насилие. Жертвите на това насилие са най-често жени и деца. На 5 декември по време е, за 72 часа в банки бяха убити 100 човека. Това са актове на насилие. Те се извършват от престъпни групи, които разполагат с оръжие и то с е, тежки оръжие. Хубаво е, че ОНЕ планира мисии в Централно Африканската република. Ние не може да оставим Франция сама. Европейският съюз трябва да участва в изработването на един политически план за републиката, която да поощри възстановяването на, е, на закона в е, тази страна. Следващият оратор. Благодаря, господин председател, драги колеги. След като след като на, през март 2013 година бунтовниците се лека завзеха властта, Централно Европа Африканската република е страда от насилие и кръвопролития. Хуманитарната ситуация е драматична, следователно е необходимо да се предприема действие. Това е решение на съвета, единодушното решение на съвета за сигурност, Франция предприе действия с подкрепата на Европейския съюз. Финансира се миска, за да се защава населението и да се подготви демократичния преход. Е, аз искам да отдам дължимото на двамата френски войници, които бяха е, убити по време на тази мисия. Искам да добавя, че тази е, криза изисква спешни действия, но ние днес трябва да намерим глобален отговор, който да се основава на сигурността, но, да, е, но също така и е хуманитарната ситуация, организация на свободни избори. Днес имаме нужда от е, мобилизация на Европейския съюз във всички области, за да отговорим на проблемите свързани с кризата. Това е основният, основното послание. Надяваме се то да бъде чуто. Благодаря. А сега господин Такова за една минута. Arvoisa puhemies. Господин председател, Ситуацията в Централноафриканската република е много трудна и ние в Европейския съюз е, трябва да помислим по какъв е, начин да помогнем да подпомогнем е, мирният процес. Жените, децата страдат от насилие и се извършват много военни престъпления. Какво трябва да се предприеме, за да се постигне мира. Смятам, че Европейският съюз играе важна роля заедно с Африканския съюз и ООН. И всички ние трябва да се опитаме да осигурим необходимата помощ. Е, най-вече трябва да се зачитат правата на човека. Различните религиозни общности е, трябва да започнат е, диалог помежду си в интерес на мира. Благодаря. А сега господин Пашка. Е, Благодаря, господин председателю. Господин комисар, в Централно-Африканската република вече цяла година въоръжени групи се борят помежду си, а престъпни групи тероризират местното население. Положението е разклатено. Органите на властта не могат да гарантират сигурността на гражданското население, дори използването на войската на Централноафриканската република не доведе до налагане на ред в страната. Затова смятам, че единственият начин да се защити е, сигурността на населението и реда в страната е да се приложи резолюцията на съвета на сигурност на ОНЕ и да се укрепят международните мисии в тази страна. Трябва да се укрепи и капацитета на хуманитарната помощ, за да може да се възстанови реда, друга страна да се предостави достатъчно храна на а, народа на тази страна. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Крето. foarte mult, în sfârșit după inexplicabilă tergiversare timp. Благодаря, господин председател. След 8 месеца забавяне, съвета на сигурност с единодушие прие резолюцията, която трябва да предотврати унищожаването на Централно Африканската република. Милиони беженци страдат от глад. Трябва да защитим гражданите и трябва да им помогнем с храни. Европейският съюз трябва да даде своя принос за защитата на гражданското население, за да могат усилията на международната общност да се увенчаят с успех, трябва да има военен елемент и граждански компонент. Трябва да поощрим е, провеждането на свободни избори в страната, защото конфликтите унищожават страната и предстои религиозна война. Благодаря. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Трябва да кажа, за съжаление, не мога да дам думата на всички желаящи. Госпожа Иднер има думата. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mimo Централно Африканската република е класически пример за държава, която независимо от економическия си потенциал, който се дължи на разположението й, е въвлечена в религиозни и етнически конфликти. Тя се превърнала в една от най-бедните страни в света. Страната страда от економическа и хуманитарна криза. Има все повече сблъсъци между мусулмани и християни. Свидетели сме на насилие, на екзекуции и на сексуално насилие. Различни международни организации, включая ООН, отдавна предупреждават, че това може да доведе до масови убийства и една религиозна война. Всички опити да се облегчи ситуацията се оказаха неуспешни. Без външна намеса тази е, криза само ще се задълбочава. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Стайлер има дума. Благодаря, господин председател. Ескалацията на напрежението е, притеснява парламент и цялата международна общност след завземането на властта от бунтовниците Селека, ситуацията с правата на човека е тревожна. През последните дни 100 души са е, загинали. И има случаи на изнасилвания и е, изтезания. Има опасност от дестабилизация на целия регион. Международната общност реагира. Бяха отделени 50 милиона евро и Франция изпрати 1600 войници. Но това присъствие е недостатъчно, за да се възстанови контрол. Необходими са усилия за възстановяване на мира. Насилието е безпредседентно и се надявам, че ще бъде прията резолюция и тази ужасна криза ще, ще, ще бъде прекратена. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Господин комисарят има думата. Мерси. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Ние следим ситуацията в Централно-Африканската република и оценяваме факта, че обсъждате резолюция. Ситуацията в Централно-Африканската република, която преживява най-тежката си криза, се влушава неколкократно. За последен път през, на 5 декември върховният представител изрази сериозното си безпокойство от ескалацията на насилието и грубото потъпкване на правата на човека, което става безнаказано. Споделяме тревогата, изразена във вашата резолюция. Имайки предвид сериозността на кризата, международната общност трябва да предприеме бързи действия, така че ситуацията да не се влушава допълнително. Европейския съюз участва активно в усилията на международната общност, за да се осигури, даде отговор на е, тежката ситуация в страната и да спомогне за нейното разрешаване. Европейския съюз играе важна роля в координацията на международната помощ между основните партньори ООН, Африканския съюз, САЩ, Франция и общността на економическата общност на централно-африканските държави. Хуманитарната помощ е наш приоритет. Ние приветстваме намесата на Франция, която е в интерес на възстановяване на сигурността. Европейската комисия вече по ангажимента да мобилизира 50 милиона евро посредством инструмента за мир в Африка за африканските сили МИСКА. Приветствам и приемането резолюция от съвета на сигурност 2127, която предвижда създаването на Международна анкетна комисия. Европейският съюз също така следи внимателно също така иска да се Европейския ООН да осъществи своята част от отговорностите. Ние предвиждаме спешна помощ на най-нуждаещото се население. Също така и средносрочни действия. Също така бяха приети неотложни мерки за финансиране на програма за стабилизация чрез инструмента за, стаб... за стабилизация на стойност 10 милиона. Тези различни елементи имат за цел да улеснят националното помирение, диалога между религиите и общностите, да се е, изпратят наблюдатели заедно с комисарията на ОНЕ да се възстановят независимите медии, за да има неутрална и обективна информация. Комисията взаимоде... за взаимодействие с Службата за външни действия работи за възстановяване на, на, на ми, минимално необходимите услуги. Международното развитие никога не е прекра... било прекратявано, независимо от ситуацията. Освен това, ние се подготвяме за мерки в преходен период. Демократичното възстановяване ще бъде дълъг процес имайки предвид сложността на проблемите, пред които е изправена Централноафриканската република, е задължително международната общност да запази своя ангажимент. Външните министри ще обсъдят ситуацията в Централноафриканската република по време на следващия съвет на 16 декември Европейския съюз ще запази своя ангажимент, за да работи в тясна координация с партньорите мерките насочени към стабилизация и възстановяване на мира. Благодаря. Има 6 резолюции. Обсъжданията приключиха. Гласуването ще последва след малко. А сега следващата точка е